Iniziamo. Innanzitutto buon anno a tutti. Преди всичко искам да ви честита новата година. Възобновяваме нашата работа по един изключително важен повод, а именно изслушване и оценка на комисаря посочен за ресора с костопанство и развитие на селските региони, господин Сиолос. Добре дошъл в нашата комисия. Благодаря ви за изключителната ви точност и за отговорите, които ще ни дадете по време на това изслушване. А, искам да подчертая, а, че тук в тази комисия а, можете може да заявите своята позиция за а, глобалната реформа, в която се предвижда, за съжаление, намаляване на ресурсите за ОСП. А, това беше взето при вашата предшественичка Мариан Фишербел. Парадоксално ми се вижда, че необходимостта да се преосмисли общата селско-стопанска политика, която стигна напредна а, стадии, рискува да бъде спряна от някаква надпревара за ресурси в, между различните а, политики. Това ще попречи на селско стопанство да отговори на новите предизвикателства това в ник... Надявам се, че вие ще кажете, че това не е вашата визия. Много искаме да имаме това уверение още днес, по време на вашето изслушване. Освен това, нашата комисия неведнъж се е спирала на кризата в сълското стопанство и с редица продукти в Европа. И е, на, нашата е, комисия, е, ние тук трябва да се вземем така, че да представяме всички региони в Европа, изток и запад, север и юг, за да може селското стопанство в Европа да бъде едно балансирана система в служба на европейското общество трябва да се отчитат особеностите, чувствителността на селските стопани в 27-те държави членки. Сега, извинете, преди всичко трябва да ви представя процедурата на изслушването. Възоснова на насоките, е, съгласно член 17 от регламента, е, първо ще има представяне на общите е, комисарите представят гаранция за независимост е, в едно общо военно село и е, тук се оценява и способността за комуникация. Преди да започне изслучването, съответно Компетентния комисар вече отговорил писменно на един предварително подготвен въпросник, като тези въпроси и отговори са разпространени на депутатите на всички е, депутати, след което тук на по време на изслушването се предвижда водно изказване, което да не надвишава 10 минути, след което около 2 часа и 40 години ще бъдат задавани въпроси на различни, като ще бъдат задавани от различните политически групи и ще се правят по пинг-понг система. Въпрос от цялата отговор на кандидат комисара. Минута за въпрос, две минути за отговор от страна на комисара, минута за допълнителен въпрос от страна на депутата и още толкова за а, окончателен отговор на комисар. Времето за депутатите е една минута. Колкото по-кратки са въпросите ви, толкова повече време ще остане а, за комисара да ви отговори. Искам да ви кажа, че допълнителните въпроси трябва да се отнасям към току-що дадени от комисара отговор, просто за да получите допълнителни аргументи. Преди края на изслушването, а накрая всъщност комисарът може в максимално 5 минути да направи едно финално изказване. А, всичко това ще се превежда на 22 езика. Всички оратори могат да използват родния си език. А, дискусията се предава директно по интернет, а видеозаписът ще остане на разположение на сайта на парламента. Освен това, след това ще имаме и писмен а, запис на изказванията, които ще ви бъдат на а, разположение. Сега, колеги, давам думата на Дачан Шоулс, който ще направи уводното си изказване от 10 минути. Имате думата. Thank you, Chairman. Honorable Chair Castro, distinguished members of European Parliament. Уважаеми госпожи и господа, многоуважаеми председателю. Много се радвам тази сутрин. Защо? С навлизането в сила на Лисабонския договор, сега от нашето европейско семейство се обнови. И ние участваме именно в процеса на взимане на решение. Искам да ви уверя, разбира се, ако получа вашето подкрепа, ще направя всичко възможно, за да изграда стратегия, която ще може да осъществи тази нова реалност. Защо? Защото качеството и надежността на ОСП може да се подкрепи именно с вашето сътрудничество и подкрепа. Зная и познавам вас, някой от вас в качеството си на министър на селското стопанство в Румъния. Зная, че разнообразието на различните селски райони и многообразието на земеделието е добре представено във вашата комисия, която е чудесен пример за разнообразието, което аз искам да запазя и да лансирам в европейското селско стопанство. Знае, че тази комисия представлява много важен ресурс на политическа компетентност в областта на ОСП. Като политик аз съм открит е, и отворен за вашите идеи и становище. И идвам тук пред вас, за да бъда оценяван, но освен това да използвам този шанс като пръв, първи обмен на идеи, да ви запозная с моите виждания и да усетя как заедно можем да изградим бъдещето на ОСВ. С готовност ще изслушам вас и ще предоставя своите идеи на вашето внимание, но позволете най-напред да се представя, както и моите идеи, по отношение на бъдещето на моя мандат. Позволете ми да използвам моя роден език румънски. Роден съм 69-та година в Румъния. Страна, която мина през колективизацията, революция и през един много труден преходен период, преди да озаема отново мястото си в Европа. От професионална гледна точка, моята кариера започва след 90-те години, момента в който бившите е, комунистически страни от Средна и Източна Европа се приближиха към Европейския съюз. Освен на моите лични убеждения за свобода и е, демокрация, моите интереси бяха в областта на селското стопанство и развитието на селските региони. Работил съм в селски стопанства в Румъния и в други страни, в семейни форми, ферми, в е, земеделски предприятия. В, работил съм също в националната администрация, в европейската администрация, също така съм бил и в изпълнителната власт. Бил съм министър на селското стопанство и развитието на селските райони в труден момент. Упал съм се да бъда професионалист и да работя много стрикно. Това съм изисквал и от другите. Наистина трудно човек може да разбере същината на селското селското стопанство от един офис. Дами и господа, Лисабонският е, договор преповтори основните разпоредби на Римския договор за селското стопанство. ОСП има за цел да осигури сигурността на доставките, на хранителните доставки, както и едни прилични доходи на селските стопани. ОСП постепенно се приспособяваше към вътрешните предизвикателства, както и към външните предизвикателства и и развитието в международен план. Въпреки това обаче, е, нашите постижения не са постижения веднъж за винаги. Европейският съюз а, е, обединява 27 държави членки. А, е, това му дава сила, потенциал и богатство. Селското стопанство не е вече само един отрасъл, където се произвеждат храни, а от отрасъл, където се при... в който се работят много различни сфери. Селското, в селското стопанство има и околна среда, има и много други аспекти. Основният приоритет на моя мандат ще бъде определянето перспективите на ОСП след 2013 година. Ще, ще трябва също така да отговориме и да отговоря на очакванията на селските стопанства от Европа. Е, потребителите искат сигурни и добри продукти, а производителите дънекоплатците изискват техните средства да се разходват по е, правилен, стриктен и прозрачен начин. Бъдещата ОСП трябва да бъде европейска балансирана политика, която да почива на три столба. Първо, преките плащания. Смятам, че преките плащания могат да играят много голяма роля за опазване е, известна стабилност на доходите на селските стопани. Разбира се, трябва да анализираме а, е, начина по който се извършват тези директни плащания и да направиме и да създадеме по а, справедливи системи, като разпределението между регионите и държавите членки бъдат по-справедливи. Механизми за регулиране на пазарите. Механизмите трябва да служат за постигане целите на ОСП, тези механизми също така трябва да коригират отклоненията на пазара и същевременно да бъдат достатъчно гъвкави, за да отговорят и реагират при флуктуиране на цените. Имам предвид летливостта на цените на сълскостопанските продукти. Считам, че не можем да си позволиме вече кризи, които да е, да е, подкопават устоите на европейското селско стопанство. Е, селското, селското, селското стопанство е един много уя, е, един уязвим баланс, който много, много лесно, много бързо и много лесно може да бъде наканен. Летливостта на селскостопанските цени през последните години предвид нарасналото търсене в развиващите се страни и в новоразвиващите се економики изискват от нас да намериме нови по-модерни отговори на проблемите. Политиката ОСП трябва да спомогне за реструктуриране и на на селските стопанства. Новата политика трябва да подпомогне приспособяване към промените в, климата. Политиката за развитието на селските региони трябва да постави акцент върху разнообразието на а, различните региони, да даде възможност за разнообразно, за намиране на нови насоки за развитие, а, в, като същевременно създаде много по-тесни връзки с политиката за кохезия. По, по този начин ще можем да изградим заедно един политически и социален модел в Европа, който да бъде по-ясно очертан. Развитието на хранително-вкусовата промишленост и по-доброто качество трябва да, прис, трябва да присъстват и в международните преговори, и в международните спораз, споразумения. Качеството и специфичността на продуктите трябва да бъдат в центъра на нашето внимание и ще работя в тази насока заедно с колегите отговорни за международната търговия, здравеопазването и други. Дами и господа, когато говориме за селско стопанство, говориме за храна, но говориме също така за няколко милиона работни места в Европейския съюз. За това трябва да работиме ръка за ръка за изграждане и е, разширяване е, устойчивото развитие на европейското селско стопанство. Благодаря ви. Благодаря, благодаря, че спазихте точно времето и за това успокоително, уводно изказване. Сега започваме с въпросите на координаторите на политическите групи. Благодаря, господин председател. От името на НП господин Тес. Господин Сиолос, добре дошъл. Пожелавам ви успешно да преминете кандидатурата. Предвид тежкото положение с доходите на селските стопани, какво възнамерявате за да подобрите жизнения им стандарт? Общата селска стопанска политика може да изиграе роля в това отношение. Какво мислите за член 71 и 72? и е, че голяма част от втория стълб се дава на е, регио. Какво мисля да направите с малките и средни ферми и как ще включите парламента, как ще му позволите да упражнява правото си на контрол. Благодаря. Господин Дес, смятам, че а, отговорът на в а, писмените въпроси беше много ясен. Аз там много ясно казвам, че общата селско-стопанска политика трябва на първо място да гарантира прилични доходи на селските стопани, което ще гарантира и стабилно селско-стопанско производство. Според мен преките плащания и, и, е, и, и трябва да гарантират стабилността на доходите и ще продължа по първи стълб именно в тази натока, насока, като се, всъщност се опитвам да нормализирам а, пазара, без да прибягвам до някои механизми, от които се отказах като и ще се опитам да, да се избегнат флуктуациите на цените по отношение развитието на селските региони, втори стълб, политиката за, селско, за развитието на селските региони трябва да остане в сърцето на ОСП, защото не може да се разделят развитието на селското стопанство от развитието на а, селските региони. Тук трябва да използваме политиката на сближаване, така че да не остане непокрито, необхванато пространство. Трябва да изградим втория стълб, без да го отделяме от усилията за модернизиране на селското стопанство. По отношение на парламента бях ясен. За мен сътрудничеството с вас е от съществено значение, защото тук в тази комисия, в тази зала има много ноу-хау, много познания, от които аз се нуждая. Благодаря. Искате ли допълнителен въпрос? Да, благодаря ви за отговора, господин комисар. По, по време на бъдещия ви мандат решаваща роля ще игра е протекцията. Ние ще намалим протекционистските е, е, мерки, но е, все пак ще запазим. А, е, например, е, средствата за растителна защита ще е, предложите ли вноса да се подлага на същите изисквания, както производството в Европа, защото недопустимо е нашите производители да отговарят на повече изисквания. Също бих искал да съвсем накратко да се спрете на млякопроизводството. Знаете, че там спада на доходите беше значителен. Какъв отговор ще намерите? Благодаря ви. Времето не ми позволява да отговоря в подробности. Ще се върнем към Външната защита. Знаете, че за да се гарантира безопасността на храните, хигиената и здравето на животните, всички, нормите трябва да се прилагат към всички, които внасят продукти на европейския пазар. След като ние налагаме изисквания ви уверявам, че ще е, упражня влияние да може тези норми и стандарти да бъдат приети и от други държави. Е, що се отнася до млечните продукти, тече дебат за бъдещето на млекопроизводството, е, в който се търсят някои нови механизми, които след премахване на млечните квоти да ни помогнат да регулираме този отрасъл. Благодаря. Сега Луис Капола Сантос. Социалиста и демократ. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин проектокомисар, с удоволствие задавам въпрос от името на социалистите и демократите. Когато през новите държави членки влязоха в Европейския съюз, ние имахме възможност да видим една програма, която е, е в съответствие с програмите на СТО. Говоря за ОСП и СТО. Във вашето изявление вие казвате, че основните приоритети е да гарантирате интересите на земеделските стопани да бъдат в баланс с пазара. Знаем много добре, че има много големи разминавания. Що се отнася до а, разпределението а, в Европа? Мисля, че има противоречие между а, вашия писмен отговор пред парламента, когато казвате, че сте ясно решен да бъдете реформатор и други ваши коментари, които сте правил в Агророб 7 декември. Говорите за корекции, а думичката реформ не се, е, реформа не се появява там. Искам да ви попитам всъщност, е, коя позиция следвате, уважаеми господине? Имате думата, господин комисар, за отговор преса, дар știți, domnule Капула Сантос, am avut ocazia... Какво е било в пресата на господин Капула Сантос? Ние вече сме обсъдили, обсъждали този проблем и аз съм много категоричен. ОСП трябва да бъде реформирана, за да се, присп... да се приспособи към а, сегашните условия след разширяването на Европа селскостопанския отрасъл много се промени и Става дума за огромни средства, но за, за мен е, реформа не означава намаляване на средствата, които са отделени за ОСП, а просто премахване на известни механизми. За мен е реформата е приспособяване към новите предизвикателства и отговор на новите предизвикателства. Така че бих искал да работиме заедно, за да, се, за да намериме решения, които да отговарят на на сегашното положение на нещата. Това ще бъде един волонтаристски подход, който ще е, управлява ОСП, но също така, който трябва да присъства и в международните преговори и споразуменията. Наш, международните споразумения в никакъв случай не трябва да бъдат ущърп на ОСП. Напротив, ние трябва да намериме начин да наложиме нашите виждания и да извлечеме полза. Така че, господин Капулош Сантус, мога да ви уверя, че диалога с парламента ще продължи пряко, а не не през, чрез медиите. Луис, желаете ли думата? Благодаря за вашия отговор. Но бих искал още уточнение да получа. Както вече казах, най-деликатната част от реформата на ОСП е въпроса свързан с критериите за предоставяне на финансиране. Искам много ясно да отговорите, господин проектокомисар. Този критерий, исторически, който мислите ли, че според вас той вече е изостанал или поне някои елементи могат да бъдат използвани от него и в следващия програмен период от 2013 нататък или има друг критерий. Съгласен ли сте, че заетостта е един важен критерий или някаква друга възможност предвиждате? И на последно място, вашия писмен документ не казвате много за СТО, така че искам да ви попитам какви въпроси според вас са изключително важни и не подлежат да бъдат дискутирани поради тяхната неприемливост. Благодаря criteriile de atribuire a ajutoarelor, am spus că reforma pe care vreau să o... Criteriile е, за отпускане на помощи. Да. Е, реформата, която е, смятам да проведа, им, има за цел един по-добър по, -добро, по баланс при разпределянето на помощите между държавите, членки, регионите и самите селски стопанства. Не смятам, че историческия подход е подхода на бъдещето. Той е бил отличен и много уместен в момента, в който е бил прилаган и създаден, но мисля, че до тук нататък ще трябва да потърсим нови критерии за постигане на едно по-балансирано разпределение. Ще трябва също така да да се е, определят съответните условия за отпускане на помощи, за да има е, възможност да оправдаеме отпускането на помощ пред широката общественост. Що се отнася до преговорите с СТО, Европейския съюз е направил доста големи отстъпки и очакваме подобно поведение от страна на нашите партньори. Grazie, комисар. Благодаря, господин комисар. Мартин Хосли. Herr Schiers, ich darf Sie auch recht herzlich im Namen der Grünen und fraktion hier begrüßen. Благодаря. От името на Зелените и Европейски свободен алианс приветствам ви, уважаеми господини, желая всичко най-добро. Но ние също очакваме конкретни отговори. Например, как ще подкрепите развитието на устойчивото замеделие в бъдеще, имайки предвид е, промените в климата, биоразнообразието? и е, плащанията в системата. Различен вид е, земеделски съществуват в е, земеделски форми съществуват в Европейския съюз, както знаем ние и земеделските стопани са много различни. прав, преките плащания, знаем какво се случи с тях и разделението им, разделянето им. Тревожени въпроса, свързан с заедостта и въпросът с млякото също е много важен за нас. Преките, директните плащания се разделиха 80 на 20%, както знаете много добре. И по отношение на политиката на доставките, как ще стоят нещата след 2013 година? Предвиждате ли конкретни мерки в тази насока? Da, има думата. climatice a Що се отнася до промените в климата, биоразнообразието и преките плащания, мисля, че вече споменах, че според мен е необходимо да продължим да слагаме екологичния е, елемент на първо място. Целта на ОСП трябва, освен това, да стимулира селските стопани да инвестират в екологични производства а и производства, които да а, засилват биоразнообразието. Що се отнася до дребните ферми, разбира се, при разпределянето на преките помощи ще отчитаме а, потребността от баланс. И благодарение на втория стълб, мисля, че можем да покажем, че при конкретни условия малките ферми могат да бъдат конкурентно способни, защото са се адаптирали към конкретните условия на местния пазар. И мисля, че имаме доста голямо поле за действие в повтори стълб, докато по първи трябва балансиране. Казах ви, че ще се изработят точни технически критерии. Заедно ще ги разработим. Сега не мога да влизам в подробности, защото не може аз предварително да решавам без вас тези неща. Що се отнася до млекопроизводството, трябва да а, обмислим условията, които ще ни позволят най-добре да регулираме предлагането вътре в отрасъла. Групата на високо равнище на Европейската комисия а, е, в момента ще е, има много важно значение резултатите от нейната работа ще бъдат обобщени на предложенията на различните заинтересовани страни. Готов съм да обсъда с колегата, който ще отговаря за конкуренцията в комисията, за да се намерят дерогации и специални условия за този отрасъл, за да се намери баланс между търсене и предлагане, но не чрез административна намеса, както до сега. Благодаря. Допълнителен въпрос. Уважаеми господин, аз също много се тревожа за подкрепата на износа. Това е нещо много важно за селско-стопанската политика. Е, знаем вашия предшественик, е, как е, всъщност изключително много се вълнуваше от световния пазар и аз лично мисля, че е нещо много важно. Необходимо е да се направят корекции по отношение на другите пазари, например финансовия. Очакваме да се случи нещо подобно в селското стопанство. Ще се случи ли? Ще има ли повече правила, повече правила и по-малко свободен пазар? Мисля, че това е много важен въпрос. и е, в Париж е, се осъществи срещата на 22 министри на земеделието, които подкрепиха този подход. Какво е вашето становище? Именно повече политика, която да взема повече от своя свободния пазар в селското стопанство. Разбира се, в, в е, селското стопанство пазар има същото значение, както и в другите но тук има и някои специфични условия, което налага регулиращи механизми, които да помогнат на пазара да функционира по-добре. <clears throat> По отношение на субсидиите за износа, аз не смятам, че те са някакъв ключът към бъдещето. Разбира се, <clears throat> такъв тип субсидии трябва да бъдат запазени. А, имаме, както знаете, и международни преговори по тази тема, но аз лично нямам намерение да избера просто една либерализация като самоцел. Трябва първо да се помисли на кое най-добре ще засили конкурентоспособността на Европа. Adesso la parola a James Nicholson. James. Господин Николсън, благодаря. Е, приветствам ви, уважаеми господин проекто комисар. Когато преди е, години аз влязах в тази комисия, е, искам да кажа, ОСП беше с бюджет, определен дял от общия бюджет. Когато вие излезете от комисията, как мислите, до какво ниво ще процентно измерение ще изглежда ОСП? Защото ако не разполагате с бюджетни средства, няма как да помогнете на замеделските стопани. На второ място искам да задам един въпрос от името на господин Тале и наистина съм изключително удовлетворен с отговора. Господин Тале ще продължи именно по същия начин да развива политиката по отношение на директивата за почвите, така че да се дава възможност повече и повече проблеми да се създадат за земеделските стопанди. В този смисъл искам да попитам какво мислите вие, как ще постъпите, ще защитите ли фермерите в колегиума? Ще защитите ли техните интереси? Вие се описахте като реформатор и подкрепяте преките плащания. Как всъщност мислите, че ще се разпространяват и ще достигат средствата реално до фермерите? Благодаря ви бъдеще. Domnule Nicholson, привинца бюджету луи. Господин Николсън, що се отнася до бюджета, мисля, че бях доста ясен в писмените си отговори, които ви бяха раз, раздадени. Струва ми се, че сегашният е, бюджет е, осигурява условия за съществуване на ОСП и за бъдеще ако зависеше от мене, ще, ще ви кажа, че е, аз бих искал да има много повече средства, които да се отделят за ОСП. Е, но това едва ли ще бъде така. Но при всички случаи аз ще настоявам в рамките на колегията, на комисията, да бъдат е, е отпускани повече средства за ОСП, за да можем от една страна да подкрепяме пазарите и същевременно да можем да осигуриме други механизми и е, услуги много ясен. Искам да кажа ясно, че не можем да да имаме една достойна ОСП, функционираща ОСП без необходимото наличие от средства. Що се отнася до бюрокрацията? Знаете, че бяха направени известни усилия за упростяване на а, правилата и и е, ще, продължи, ще продължиме да е, правиме усилия по упростяване на е, правилата по втория стълб, без обаче това да се отрази на разпределянето на средства. Мисля, че този а, процес на упростяване трябва да продължи, но не съм сигурен, че отговорих на всичките ви въпроси. Благодаря ви. Опитвам се да кажа следното. Това, което съществува сред фермерите като настроение, всъщност отчаяние и има различни правила, които съществуват в света, а земеделците в Европа Европейския съюз има умръзнало е правилата и нареждането, което все повече и повече ограничава. Какво ще направите, за да може националните правителства да свалят част от бюрокрацията и ненужните правила? Как ще преразпределяте средствата до земеделските стопани и как ще разберете как, кой е действащия фермер? Защото в бъдеще ще се сблъскваме с този проблем и в крайна сметка ще имаме една уязвим, един уязвим сектор в Европа. Благодаря ви. Да, un agricultor activ. Да, какво е за мен е активен а, или действен производител? Това е човек, който произвежда хранителни продукти, който а, реализира известна печалба и който създава добавена стойност, свързан, проистичаща от професионалната му дейност. Мисля, че от тази гледна точка ОСП трябва да вземе предвид тези критерии, когато се определят условията за помощи. Казах същевременно, че ще направя всичко възможно европейските норми и критерии, които се прилагат в единния пазар, да бъдат пренесени и извън. А, но а, Разбира се, ние сме е, направили подобен избор и приели при, при подобни критерии, за да отговориме на очакванията на нашите потребители. Що се отнася до е, държавите членки, ние ще трябва да, е, да настояваме и да притискаме държавите членки да упростат административната система, без това да се отрази на разпределението на средствата и да ги наминаляма. Господин... Господин председател, опитът показва, че намаляването на регламентация през последните години ни доведе всъщност до провал от всяка гледна точка. Не смятате ли, че Европейският съюз трябва да предприеме международна а, инициатива, съгласно която селско-стопанското производство да бъде обявено като мисия от обществен интерес, мисия за изхранване на хората, развитие на територията, създаване на работни места и защита на околната среда. Не смятате ли, че най-добрият начин това да стане е да се приемат, да се върнем към минималните гарантирани е, цени на селско-стопанското производство за определена единица, определен обем производство и по въпроса с помощите те да се обвържат именно с този характер на мисия на селското стопанство. Напълно разбирам вашия въпрос и за капацитета на селските стопани, но вие знаете, че отварянето на пазара започна пред известно време и то върви в две посоки. Нещо даваме в преговорите и получаваме. Е, конкурентоспособността на селското стопанство в Европа се повиши през последните години и за това именно сме един от основните износители на хранителни продукти, макар че и внасяме също. Така че ми се вижда трудно отново да превърна е, Европа в крепост, защото защитата няма да има никакъв смисъл, ако ние се изолираме. Затова именно отпускането на помощите ще върви редом с отварянето на пазара. Иначе обаче съм съгласна с вас. Трябва механизми, които да регулират пазара, за да се гарантира стабилността на доходите на селските стопани и някаква стабилност на цените. Разбира се, че остане това да се диктува и от търсенето и предлагането, защото не можем да правим а, държавен резерв, обществен резерв, който струва скъпо. Затова тук казах ви, хубаво е да намерим нови механизми. Мисля, че можем да го направим. Международните преговори също са важни за селското стопанство, но трябва да гарантираме възможността на всеки регион по света да валоризира своят потенциал и да поощряваме обмена на възоснова на тези принципи. Господин Дирик. Дирик. Да, разбирам това, което обяснявате. Но в тази международна инициатива, която няма да стане за един ден, ни може да я предложим – може да не стане и за целия ни мандат. Не може ли да се намери подобен механизъм, като бъдат потикнати другите континенти и държави и да направят същото като нас, което ще гарантира а, независимостта, суверенитетът а, на всички спрямо храните, т.е. да бъдем гарантирани от към храни. Мисля, че ако се изходи от принципа на економическата мултиполярност, съществуването на различни региони с общо взето сходни конкурентни възможности, би могло да се направи това, но пак ще кажа, без да се изолира пазара на а като се даде възможност на различните региони по света да валоризират своя собствен конкретен и специфичен потенциал в рамките на една справедлива търговия. Може да разчитате на мене в това отношение. Благодаря. Сега Джан Карло Скотта. Благодаря за отговорите. Колегите повдигнаха важни въпроси. Аз искам да попитам за развитието на селските региони и отдалечените планински региони. Ние знаем, че е, ОСП трябва да помогне е, е, за развитието на тези е, региони заедно с политиката за тяхното развитие, но какви точно мерки предлагате за развитие на недостатъчно развитите региони, където наистина или там регионите, които пострадали от катастрофални природни бедствия. Господин комисар? По са този вид региони разполагаме с инструменти по втория стълб на ОСП за създаване и прилагане на специфични програми, които да отговарят на особеностите на отделните региони. В хода на моя мандат ще работя за създаването на повече инструменти, за да може след 2013 година държавите членки да разполагат с инструменти, които да им позволят да развият местния потенциал в най-уязвимите или най-малко развитите региони. Това може да стане предимно в рамките на един публично-частен сектор с, чрез форуми и други. Мисля, че втория стълб наистина ни предоставя подобна възможност. В по пър, в първия стълб държавите членки разполагат с известен марш на, за действие и след е, като бе проведена бе направен прегледа на състоянието на ОСП, сега държавите членки разполагат с известни средства, които могат да позволят решаването на проблеми на място. Благодаря ви, Джан Карло. Съвсем кратък допълнителен въпрос. Един от проблемите днес а, а, е фалшификацията на селско-стопанските продукти. Ние знаем, че има много разнообразни продукти, които идват от държавите членки и тяхната фалшификация има много е, негативно влияние трябва да, и, да знаете какво е значението за защитата на наименованието за происход. Какви мерки предлагате за по-добър контрол на това? Cred că vă referiți în primul rând la produsele care... Е, предполагам, че имате предвид е, продуктите, които е, се конкурират с продукти, с, а, за които определен происхода, които имат а, които са качествени продукти, географско горискографски происход и така нататък. За тези продукти наистина ще трябва да се намери един по-добър механизъм за защита, за да се защити тяхната, е, тяхното качество и е, тяхната специфичност. Що се отнася примерно до зехтина? За зехтина ще потърсиме възможност за, ана, за, ан, за анализи и за е, изследване на начините на производство, за да можем да, да постигнем успехи в борбата срещу фалшифицираните продукти. Що се отнася до е, регламентите и е, актовете, които ще трябва да бъдат прияти в тази област. Бъдете уверени, че всичко ще бъде направено от страна на комисията. Аз ще очаквам и от производителите да дадат идеи за местно третиране на продуктите. А сега давам думата на госпожа. Благодаря господин председателю. От името на либералите искам да ви приветствам, господине. Имаме следните въпроси. Европейските земеделски продукти имат високо качество и струват много. Е, има ефтини продукти от други страни, които се конкурират с това. Как при тези условия ще намерите пазари, външни пазари, разбира се, в съответствие с правилата на СТО. И какво прави нашите хранителни продукти от друга страна по-безопасни? Какво ще правим, за да имаме по-високо качество и по-малко време да се от, от, отделя за документация, например? Спомяна го в е, уводната си реч мисля, че специфичността на Европа това е качеството на продуктите, високите норми, които сме наложили и това прави нашата сила на международните пазари. Това трябва да бъде, на това трябва да бъде наблягано в е, международните преговори и е, на международните пазари. Аз искам е, да наблег, наблегнем на общата реклама, ако щете, на общите пазари. Искам да убеда в това а, е, държавите членки. Разбира се, нашите продукти са в конкуренция с, е, по-ефтини продукти или храни. Но това не, но като че тази конкуренция не е на един и същи план. Ние не, не, не, не, сме, не, сме, не сме се насочили към едни и същи потръпители. Аз мисля, че трябва непременно да наблягаме и да дадем акцент на тази обща европейска е, реклама и представяне на продуктите. Е, това качество е, е следствие и на някои технологии. За, за, за това и нормите са високи, но а, вместо бюрокрация ние трябва да покажем какво е преимуществото на тези норми и какво е преимуществото на качествения продукт, за да могат самите за да, за, за да можем да имаме, за това трябва да имаме един много едно много тясно сътрудничество между различните действащи лица, производителите, организаторите на пазарите, защото ние предлагаме на на пазара вече ни готови продукти, които са плод на работата на различни е, заинтересовани страни. Сега приключваме с първия тур с е, въпрос от господин Морвей. Госпожа Морвей, пардон. Благодаря ви. Бих искала да задам въпроса си на унгарски. Уважаеми господине, вие сте експерт в Румъния и знаете това си качество, че бившите комунистически страни Селското стопанство в тези страни всъщност изпитаха много по-дълбока криза, отколкото в държавите от Западна Европа. И а, е, семейните, малките, средните стопанства изпитаха най-големи затруднения. И сега техният поминък всъщност е под угроза. Моля ви, за тези две минути, с които разполагате, разкажете ни – как възнамерявате да помогнете на малките семейни ферми и средните стопанства? И защо аз да гласувам за вас, ако, ви представлява, ако вие ме представлявате? Благодаря. Да, мичиле експлуатации... Е... Малките селски стопанства вземат значителен дял от селското стопанство в новите държави членки. Това е типично за тях, защото в старите държави членки, в Южна Европа също има, но в източните държави особеното е, че ние се нуждаем от структурна политика, за да модернизираме и реформираме тези малки стопанства. И смятам, че втория стълб на ОСП би трябвало да отчети спецификата на малките стопанства. Мисля, че можем да поемем, имаме два, две възможности. Първо, модернизацията да пренасочи фондове, т.е. фондовете да бъдат пренасочени към модернизация на малките стопанства, като им помогне те да произвеждат по-безопасни, по-сигурни продукти. И това, което до сега не е направено, да развием възможностите на местните пазари. Малките стопанства не, не трябва непременно да работят за износ. Например, в моята страна и съседните страни има търсене на национални продукти и мисля, че това може да бъде полето на дейност на малките стопанства можем да използваме е, средствата от втория стълб на ОСП в тази насока. Първи също, за да се постигне баланс между с а, е, а, е, финансовите помощи. И затова ви казвам, че ние се нуждаем а, от, за, от програми за адаптиране и преструктуриране към местните пазари. Е, зарадвам се, като казахте, че ще дадете приоритет на местните пазари и местното производство. Как точно ще го направите? Как ще защитите нашите пазари от е, свръх субсидизираните чужди продукти, които от трети страни идват и са е, обикновено с много ниско качество. Какви мерки възнамерявате да използвате е, през следващите няколко месеца, например, за да подпомогнете малките стопанства в Румъния или в Унгария? И ако след една година разгледаме картината, която се е случила, да можем да направим съответната оценка. Благодаря ви. Acest lucru, vă spuneam, cred că poate fi făcut în... Преди малко казах, че трябва да Учетем предложенията за промени в ОСП след 2013 година. Трябва да проведем дебат до края на годината и след това би трябвало да се публикуват принципите на новата ОСП в едно съобщение от комисията. Така че мисля, че там ще има отговор на вашите въпроси, но този процес не зависи само от комисията. Надявам се, че ще работим заедно с вас. Много добре знам, че тук в тази комисия има много интересни идеи. Но по принцип, по отношение на малките ферми можем да разработим а, такива къси схеми на, в, в местен мащаб, което да развием местните пазари. Ето ви една идея за бъдещето на ОСП. Сега свършихме с първия тур, започваме втори. Искам да подчертая, че тук не сме пропилели, не сме закъснели с нито една минута, обаче тук вече сега има много дълъг списък и ако искате да оставите време и на колеги, които не са се записали, гледайте да пестите минути. Йоргос Папастамкос. Благодаря. Как оценявате въздействието, потенциалното въздействие от юли 2008 година в предложението и консенса, който всъщност е предложен от СТО по отношение правилата за селското стопанство. Очаквате ли комисията да се ангажира е, с а, е, е, преговорите от Доха, така че в крайна сметка да се подкрепя реформата много стрикно в ОСП, при положение, че има концесии, които вече сме договорили с наши търговски партньори. Да, иначе с пункт de vedere, От тази гледна точка, Европейската комисия мисля, че направи много важно предложение в областта на ОСП. Ние направихме много големи усилия, предложихме интересни неща, а сега трябва да, да очакваме контрапредложение от нашите партньори, но трябва да бъдем много, да отстояваме много е, силно позициите си. Мисля, че от европейска гледна точка направихме много. Е, големи е, усилия, но мисля, че що се отнася до отварянето на пазарите, не можем да отидем по-далече. Разбира се, всички ще, за всички ще бъде преимущество и ще бъде от полза да се постигне едно международно споразумение, но, както казах, нашите усилия бяха огромни и мисля, че трябва сега да очакваме контраусилия. Става дума за споразумения с много държи, държави. И всичко това доказва, че когато няма а, добър баланс, се създават а, предпоставки за а, различни условия за конкуренцията пред държивите, различните държави. Как възнамерявате всъщност да подходите по отношение а, преговорите с споразуменията с СТО, имайки предвид много функционалния характер на замеделието в Европейския Европейския съюз. Мислите ли, че ще има успешен а, резултат? в крайна сметка и ще има ли географското преимущество съществено значение за постигане на това? Благодаря. Да, cred că dacă la asta v-ați referit, pentru mine pachetul privind recunoașterea indicațiilor geografice a însemnelor... Ако, ако става дума за пакета а, географско наименование и а, лабел за качество, мисля, че това, това наистина е от основно значение, тъй като а, това е основата на а, цялата политика за качествено производство в Европейския съюз. Разбира се, има, има и много други а, норми, които са от са много важни и ние трябва да подкрепиме а, преговарящите да ги отстояват. Но, а, както казах, географското наименование и происхода са от основно значение за мен. Господин Стефан Лефол. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да кажа, че отговорите на господин Чиолоц е, показва, че да, нон-пейпера вече е хвърлен в буклука, така че нека да го оставим там. Но във всички отговори, които дадахте, вие много ясно а, е, подчертахте разликата между първи стълб и втори стълб. Първи, първи стълб с а, кръс, кръстосани а, помощи и втори стълб, където слагате развитието на селските райони, социалните развитие, малките стопанства. Но в крайна сметка ние, вие в момента не очертавате ли два вида селско стопанство? Едно селско стопанство по първия стълб с а, помощи и, на, и едно второ селско стопанство по втория стълб е, където има повече биоразнообразие, екологичност. Така че не може ли по-скоро да имаме една обща селска, едно общо селско стопанство, където нещата да бъдат много по-ясни за общественото мнение за обикновения граждани? Да, господин е, Лефел, аз познавам е, вашите убеждения на тази тема и по този въпрос. Аз в никакъв случай няма да се, да се спра и да настоявам на, на един стълб или два стълба. В крайна сметка важното е, е съществото става дума за това, което има вътре. Дори и да говорим за първи и втори стълб, става дума за едно и също селско стопанство. Става дума за едно разнообразно селско стопанство или за различни селски стопанства в, рам, в рамките на Европейския съюз. Ако по единия стълб обединиме плащанията, годишните плащания, преките плащания, както и нормите, екологическите норми, които са задължителни за всички, то втория стълб ще ни, ще ни позволи да имаме известен марш за, за действие, възможност да действаме за приспособяване на селското стопанство в новите държави членки, но и дори в други, е, в стари държави членки, така наречени, но в региони, където е, промените в климата изискват нови приспособ приспособяване. Е, както знаете, програмирането е многогодишно и по този начин просто ще имаме по-широк обхват, е, по-широко е, ясно виждане на нещата. Но аз съм отворен към всякакъв, за всякакъв вид дискусия. За момента не става дума за формата, а за съдържанието. Цел, целта е да се осигурят доходи на селските стопани, като същевременно обаче се прилагат нормите, се спазват правилата и същевременно да разполагаме с достатъчен марш на маневр. Стефан, вторият ти въпрос. Да. Значи, този отговор позволява да, да довършим. След... Можем да продължим дебата с, с, с, с, с всички. С общественото мнение, гражданите. Тоест, да има една политика, която да е видима и разбираема. И сега. До, до сега раз, разделянето по, стълб, по стълбовете беше предимно под подчинено на финансиране от държавите членки, от е, Европейска съюз и кофинансиране. По силата на Лисабонския договор нещата се променят. Какво мислите за това? Докато имаме ОСП, трябва да имаме и обща бюджет на общността. Що се отнася до политиката за развитие на селските райони, съвместното финансиране ще играе по-раз, по-различ, ще има по-различна роля, отколкото по първия стоп. Той. Е. Но аз все настоявам на това. За обща политика трябва общ бюджет, независимо от е, източните източниците на финансиране. Всички държави членки трябва да, да могат е, да осигурят балансирано трябва да получат балансирани средства и това в никакъв случай не трябва да е, зависи само от националните бюджети. Джордж Лайън. Благодаря. Първо, моля да ме извините, че закъснях, защото ми закъсня поледа от Единбург. Бих искал да ви попитам, какви са трите ключови мерки, които според вас са най-важни да се предприемат, за да се подобри конкурентно способността на селското стопанство в Европейския съюз? Господин комисар. Yes, very briefly, I think that... Съвсем накратко, мисля, че на първо място е необходимо да се адаптира ОСП именно в тази посока, именно да се повиши конкурентно способността. И Мярката, според мен, за адаптация на земеделските стопанти е изключително важен елемент, защото тази адаптация не трябва да доведе до намаляване на конкурентноспособността им. Необходимо е да се инвестира в модернизирането. Мисля, че в първия стълб начина по който ние ще изравним разпределянето на директните, на преките плащания също ще допринесе в тази посока, както и международните споразумения. Там мисля, че в крайна сметка ще трябва да дадем възможност на земеделските стопани по-добре да използват именно възможността на международните пазари. Тоест, чрез нашите преговори ще предоставим нови възможности на нашите фермери. Мисля, че това са трите важни елементи, които ще помогнат да се поддържа и засили конкурентоспособността. Благодаря, чудя се дали има някои технологични възможности, които биха били достъпни за нашите фермери, които вече са достъпни за други стопани по света. А не, разбира се, във вашето портфолио, но това е един голям проблем за е, сектора. Може ли да ни кажете какво мислите по този въпрос? и какво комисията би направила, така че на някакъв етап фермерите да имат достъп до такива машини и техника. Благодаря. Господин комисар, имате думата. Говорите за конкурентно способност. За това е необходимо а, замеделието да има потребители. Така че по отношение на биотехнологиите трябва да кажа, че е изключително важно на вътрешния пазар да убедим потребителите или да им дадем шанса да имат избор дали желаят да консумират продукт с ГМО или не. От друга страна, ние зависим, разбира се, на вноса на храната, фуража на животните. Така че в новия колегиум ще трябва да намерим решение на този въпрос, за да може животновъдите да имат възможност да разработят своята дейност и да не бъдат е, повлиявани от този проблем по отношение на е, регламентите. Така че мисля, че биотехнологиите са нещо много важно. Мнението на учените е много важно в тази насока. И остава въпроса тогава как производителите ще могат да убедят потребителите да използват точно тези продукти. Защото за нашия общ пазар е изключително важно именно в контекста на политиката ни за качество, е много важно как ще е, се очертае поведението на потребителите. Благодаря. Жозе Боя има думата. Господин комисар, добър ден. Искам да продължа по същата тема. Чухме вече едно мнение, но Днес, като наблюдаваме какво става, виждаме, че изследванията посочват проблем в съжителството на генномодифицирани и нормални култури. Как ще гарантирате свободата на избора за селяните и за селско е, производства, които искат да произвеждат обикновени или ГМО и без едните да, да заразат другите. А, е, освен това, знаете, че има проблеми с носа на соя. Днес ограниченията в производство на растителни протеини в Европа налагат да се внася генно модифицирана соя от такива производства а, и вече не можем да ползваме соя без кем, която да не е генно модифицирана. Аз знам вашата загриженост. А, що се отнася до съ... съседството на културите, да, споделям вашата тревога. Аз преди малко казах, че потребителя трябва да може да избира ГМО или не. Е, същото трябва да въжи сега, казвам, и за потребителя. тук не се опитам да ви избегна а, отговора, но знаете, че това е от компетенцията на държавите членки. Те трябва да решат при какви правила едните култури съжителстват с другите. М може би е, трябва да засилим сътрудничеството с държавите членки в тази насока, но за момента това е от тяхна отговорност. Що се отнася до растителните протеини по-специално соята, по-настоящем с международните търговски правила вече не сме а, е, длъжни а, е, да спазваме определени количества. Така че има, е, има свобода да се отглежда соя, но в Европа трудно ще гарантираме производството, защото в е, е, климатичните условия не са много подходящи. Но ще се опитам да, да напредна по темата. Тоест, да се опитаме да отидем към пълно самозадоволяване от И пак казвам, пак тук трябва също да се потърси баланс, да не се е, излагат на опасност. Е, сега може да не е приятно да се внася соя, която да е генно модифицирана, но мисля, че по-неприятно е да внасяме месо от генно модифицирани животни. Да, изслушах отговора, да. Това отваря перспективи за размисъл за бъдеще. Надявам се, че ще работим в тази насока с комисията. Споменахте и качеството. Това е много важно. Днес в Европа има скандална ситуация и е много важно новия комисар да възобнови е, преговорите с САЩ. Как може да приемем днес за период от още 3 години, след като едва беше уреден конфликта с храните с хормони говеда, как е възможно за допълнителни 3 години Рокфора отново да бъде облаган 100%? Нека комисията възобнови преговорите, за да се прекрати този международен скандал. Разбирам. Да, загрижеността за Рокфора. Знаете, че това е въпрос от ресора на колегата Карал Дъгух, но ще бъда, ако ми взложите после, ще бъда готов да работя заедно с него, за да реша този отдавна влачещ се въпрос. И ще видя какво мога да направя, за да се намери решение. Сега давам думата на господин, госпожа а, господин Ашвард. Благодаря. Мисля, че бихме искали е, да поговорим малко повече за преразпределението. Необходимо е да излезем от историческата база, трябва да намерим нови решения, казвате, но мога ли да предложа че следното. Принципите за новите критерии са три. По-просто трябва да е системата, по-равна и по-прозрачна. И действително, особено след новите държави членки, базата на хектар една цена изглежда едно логично, едно различно развитие, добро развитие. Мислите ли, че те са прави? По отношение на преразпределението, мисля, че говорим за разпределението в хранителните верига ли? Не. Помощите за селското стопанство да бъдат по-прозрачни, по-честни. В тази насока мисля, че критериите за разпределение за преките плащания трябва да бъдат анализирани отново, като се отчетат някои специфични елементи, за да може да се постигне по-добро равновесие. Да, съгласен съм с вас, че трябва да има равнопоставеност. Вече използвах, мисля, тази идея по отношение на прозрачността, комисията вече предприема мерки в тази посока, за да бъде по-прозрачно разпределението на помощите. Комисията и в партньорство, особено с парламента, следва да анализираме този процес. Трябва наистина да е по-прост, но тъй като се използват е, европейски средства, европейски пари, трябва, разбира се, да се спазват известни правила. Да, да бъде равнопоставено, да има равенство, да има прозрачност. Е, вече доста прозрачност проличава в е, помощите, на които стопаните имат право. Мисля да вървя в тази посока. Да, аз всъщност исках да ви попитам за а, вашето становище относно твърдата ставка на Хектор. въпреки, че ще има справедливост, необходимо е вероятно да се правят известни корекции в, бюджетно, в бюджета или в бюджетните механизми в бъдеще. Какво точно тук имате предвид, когато говорите за тези корекции в бюджетният механизъм? Noile state membre, acolo există această... Суб, суб, субсидиите на хектар за новите държави членки. За този механизъм става дума. Решението е да се субсидират стопанствата, по-стопанства. Но аз Считам, че трябва да имаме един по-хомогенен подход в целия Европейски съюз. Субсидии по хек, на хектар в новите държави членки и субсидии на стопанство в старите държави членки. Струва ми се, че трябва да вървиме към един единен механизъм, като същевременно отчитаме известни специфичности, които да осигурят по-балансирано разпределение на помощите. Приключихте ли? Да. Съвсем наскоро британски производител на яйца бе задължен от Европейския съюз да спазва конкретни правила. От друга страна, 25% получи от своята страна и други 25% безвъзметна помощ от Европейския съюз, някои, които са изплащани от дънакоплатици на Великобритания. В противен случай, след забраната, биха могли да, изпъл... да произвеждат своята продукция за своя пазар. И бихте ли продължили подобна практика? Знаете, че средствата през 2002 година не бяха добре изразходвани. Готови ли сте да изследвате, да прекъснете своята френска връзка и ще предприемете ли някакви е, стъпки в бъдеще, за да спрете този въпрос? la care ajutare vă referiți. În 2002 România încă nu era stat membru al... Uh, не, не знам за, как, за какви помощи точно говорите, защото през 2001-2002 година, знаете, че Румъния не беше член на Европейския съюз, а средствата по САПАРТ бяха използвани за модернизиране на хранително-вкусовата промишленост. От, през 2002 година парите там бяха румънски пари, така че кажете какво точно имате предвид? За какви средства става дума и за какви инструменти? А, какви инструменти имате предвид по-точно? Два въпроса. Единия е по-настоящем зададен за сегашната обстановка, а пък е, всъщност бих искал един по-общ въпрос. Искате ли да продължите с вашите две минути? Имате ли два възможност, възможност да говорите за две минути? Добре. В такъв случай продължавам. Общо казано, този проблем с забраната. Януари 2002 година е, потребителите, както знаете, искат да ядат яйца. И ако забраната за яйцата на конвейер продължат, тогава е, очевидно ще има проблем. Е, ще бъдат произвеждани яйца по друг начин, екологосъобразен, ще се използва в Европейския съюз. Съвсем наскоро ще възникне именно този проблем и ще се разрази, да знавате ли, че съществува. Може би. Да. Може би говорите за регламента за а, инкубаторите, за, за, за бройлерите. А, да, там а, трябва да се предвидят инвестиции. Знаем, че този регламент цели да се гарантира хуманно отношение към животните. А, и прилагането на определени норми и всички държави членки трябва да спазват тези норми. Тяхното прилагане върви от няколко години и все още е в сила един преходен период. Производителите могат да го ползват, докато се адаптират към нормите в Румъния, в Великобритания може да се модернизира производството и производителите могат да направят това, ако спазват решените в, за Европейски съюз норми. Господин Толц, който не виждам на мястото му, и тогава давам думата на Мишел Донте. Господин Кандидат комисар, вие заявихте в писмените отговори, че бъдещата стабилност на селското стопанство в Европа изисква да се запазят достатъчна сигурност и модерни и ефикасни механизми. През изминалото десетилетие се оказва, че е необходимо да се запазят регулаторните механизми. Въпреки това, обаче, новата ОСП се ориентира към премахване на администрирането. Новите средства и механизми, за които говорите в тази насока ли ще вървят? И какво мислите за системното отдаване на а, договори на частни лица? Подобен подход а, виждали ли се интересен или подкрепяте доктрината на комисията, която смята, че това прече на конкуренцията. Механизма за регулиране според мен трябва да не пречи на доброто функциониране на пазара. И вече в някои конкретни отрасли се тестват някои механизми например, гаранционни или застрахователни фондове, които се намесват при силни флуктуации на цените, за да се избегне обедняване на селските стопани. Това е, в момента е правено в, в сектора плодове и зеленчуци. А трябва да, общия механизъм трябва да може да се адаптира към различните а, отрасли. В а, механизъм за а, договори се изпробва в млекопроизводството. и пак казвам, е, може да има елементи на отдаване на договор, а, бе, това, готов съм да отсъда това с колегата в комисията. Да се при случай на дерогация, като се отчете спецификата на хранително-вкусовната промишленост. Но видяхме през последните години, че ако няма поне едно минимално регулиране, дори и пазара сам не може да функционира целта е да се постигне добър баланс между търсене и предлагане. Така че, ако има някакъв механизъм, който позволява пазара да функционира по-добре, то трябва да се приеме. Такива, примерно, гаранционни и застрахователни фондове могат да помогнат, може да се предвиди ча, отдаване на част на дол, от производство на договор. А, мисля, че всичко заслужава да се обмисли и анализира. Решени могат да бъдат и някои унаследени от миналото механизми, които да се модернизират, а пък преките плащания са гаранция за стабилност на доходите на селските стопани. Но това, което предлагате за договорите, може да е решение. Ох, вие Каз... Преди малко казахте, че държите на качествените продукти. Смятате ли, че можем да запазим а, а, регу... регулирането на обемите, защото все пак трябва да се, по някакъв начин да се следят обемите, които се пускат на пазар? Мисля, че квоти може да имаме само в някои региони. Тук мисля, че се сблъскаме с основен проблем в функционирането на пазарите. Качеството на наименованията за происход, географските, географския происход. Трябва да видим по какъв най-добър начин да се постигне баланс, и да, да се поддържа определено количество от продукт с дадено качество на пазара. Може обаче да обмислим не само пазарни механизми. Мисля си за някаква не много широка, на тясна такава регламентация, която да се добави към самия пазар. Господин Тавайди. Как е, селското стопани ще могат е, да се справят с непрекъснатата летливост на е, селскостопанските пазари? Кои форми на регулиране и каква нова мрежа за сигурност биха могли да бъдат създадени, в, за да заместят е, публичната интервенция. Как можем да отговориме на въпроса и да се справиме с проблема, свързан с хипермаркетите и е, веригите, големи магазини и е, ущърба, който те нанасят на малките производители. Така че е, това ще е един много важен проблем. Пожелавам ви кораж и смелост да се справите с него. Що се отнася до летливостта на пазарите, аз спомених, споменах възможността да разширим инструмента, който съществува за плодове и зеленчуци, за а, създа... фонд, който ни позволява да се намесим в даден отрасъл, когато има много големи е, вариации в цените. Това би могло да бъде едно решение. Е, второ, е, договорености. Договореността е едно решение. Същевременно, мисля, че проблемите между производителите, големите магазини, хипермаркетите и потребителите биха могли да бъдат решени чрез преговори в някои отрасли. В момента се прави опит проблема да се реши в е, отрасъла мляко. В момента не говоря за е, публично, публична интервенция, защото в крайна сметка пазора трябва да функционира и да има взаимоотношение между търсенето и предлагането, но също, същевременно да има и дискусия, и преговори, и производителите да могат да, да бъдат чути, защото струва, за да се намери едно по-добро равновесие, един по-добър баланс. А, но що се от... А, е, ако погледнете в, в, в, в, в, в момента кой всъщност се възползва най-много от добавената стойност, ще видите, че не винаги хипермаркетите са онези, които получават най-големите печалби. Има много други ам, посредници. Мариан Харкин, имате дума. Благодаря. Във вашето изложение тази сутрин вие казахте, че реформираната ОСП трябва да гарантира сигурност на храните и е, достойно отношение към земеделските стопани. Разбира се, е, тези въпроси са свързани. Ако те нямат приличен доход, тогава няма да има и сигурност на храните. И един проблем, свързан с това, е доминантната позиция на някои от търговците на дребно които имат много силна позиция. В Обединеното кралство, например, се създаде е, една практика за разглеждане на кодекса на поведение. Имаме нещо подобно в Ирландия, нещо подобно на омбудсман. Искам да ви попитам какво мислите по този въпрос и какви стъпки бихте предприели да гарантирате, че този липса на баланс между големите е, търговци и производителите всъщност се премахне проблема с дисбаланс между тях. Благодаря. Както и в Румъния, когато бях министър на земеделието, насърчавах производителите и търговците да водят преговори и ние разработихме именно е, един е, наръчник е, за да може да се опишат в него правилата. Важно е между участниците в хранителната верига да има подобен е, процес. като комисар бих насърчавал подобна дискусия, но не мисля, че на този етап комисията би могла да се намеси в взаимоотношенията между производителите и търговците. Този тип наръчник за добра практика в тази насока може да бъде едно решение. Но за това трябва да получим споразумението и на двете участващи в преговорите страни. Е, както вече казах на господин Табая, ти, е, в този пре, преговори между отделните участници в хранителните верига можем да стигнем до е, диалог, който ще ни даде добро решение и ще добави полза и стойност към целия процес. Като комисар бих насърчавал този тип дискусии, защото тук става въпрос също така и за конкурентно способност. Друг въпрос, Мариан? Благодаря. Ясно чувам какво казвате. Надявах се, че може би по някакъв начин групата на високо ниво за конкурентност е, и храни биха могли по някакъв начин да интервенира този процес и да го предвидят, предвижат още по-напред. Мислите ли, че можете да е, насърчите участниците в този процес да работят по конкретен начин? Виждате ли възможност да се използва тази група на високо ниво? защото проблема съществува и той изкривява цените и създава дисбаланс между участниците. Имате думата, господин комисар, е, Проекта комисар. Следващия месец ще е, представя е, заключението пред парламента на тази група на високо ниво и аз съм готов да използвам всички добри резултати от преговорите до сега, за да анализираме възможността да се разшири диалога и да обхване други сектори. Тук е, имаме много тясно е, сътрудничество с колегата, е, който ще се занимава с кон конкурентно способност, защото имаме отделна специфика между отделните сектори, за да можем всъщност да имаме известно изключване от правилата за конкурентно способност. Много е важно за общия пазар да има и общи правила, зная но съм готов да анализираме всички възможни решения, за да уточним този въпрос и да се укрепи позицията на производителите в тази верига. Бене. Адесо анкора биш... Бове. Много добре. И сега господин Бове. Е, сега на по-обща тема спрямо от тем, това, което обсъдихме в началото на заседанието. Европейската селско стопанство зависи много от твърдите горива. 900 хиляди тона а, а, дизел се използва всяка година. Това означава около 2 тона на глава от население. И съответно а, огромно количество а, CO2 емисия от CO2. О, ОСП като че ли нас, нас, насърчаваше а, ш, широкомащабната интензивна интензивно селско стопанство, което замърсява все повече а, и повече се използват различни техники, които замърсяват околната среда. И днес обаче селските, стопан, селските стопани се опитват да създават нов вид селско стопанство, което да е економиства е, енергетика същевременно не получават помощ. Какво ще направите вие, за да им помогнете да развиват степанство, което да пести енергия? Казах, е, промените на климата и проблемите свързани с промените климата и е, защитата на околната среда трябва да бъдат от основно значение и да бъдат основна съставка, тъй като това са средства на данекопланците. Далекоплатците. Трябва да се създадат нови механизми за подкрепа на всякакъв иници... за всякакви инициативи в този е, смисъл. Може да се... трябва да се работи и с моята колега, която отговаря, ще отговаря за научните изследвания, за създаване на специфични механизми, които да подпомагат подобно развитие. Същевременно смятам, че а, е, на, на насочването и даване преимущество и наблягане на местно, на местното производство може да бъде едно решение. А, е, вярно, че на, така е, а, промишленото селско стопанство беше насърчавано, но сега е, когато е, нещата се насочат повече към местното производство, към местния пазар, към местния потребител, това може, това може да бъде е, начин да се насърчава подобна еко, екосообразна, екологично съобразна, съобразно селско стопанство. И един допълнителен въпрос – е, да се върнем на доходите на селските стопани. Не чух една дума от вас, е, която очаквах. В рамките на, а, е, конку, на конкурентноспособността Европа забранява продажбата без печалба. Как може в отрасли като е, трябва, е, е, Европа трябва да, да, да, трябва да може да приеме съответните закони в тази област. През 1944 година Рузвелт беше решил, че трябва Америка да е, приеме закони, за да забрани продажбата на загуба. Как може в Европа все още да няма такива закони? Да. За, е, за, зависи дали става дума за, закуп, за, за, за закупуване на продукти, препродаването ми и тогава може да има продажба на загуба. Докато при производителя той произвежда е, и може да, продажба да продава на загуба, като, по този, като това се компенсира от печалби от предишни години или от други продукти. Така че трябва да се намери някакъв е, начин, разбира се, е, производителите да не продават на загуба, но тук биха могли да се е, намесат и преките плащания, да се осигури известна конкурентоспособност на производителите. Аз не знам като, като комисар по селското стопанство дали ще имам достатъчен марш за действие е, и дали ще мога да повлияя, но при всички случаи трябва да се направи един анализ откъде е, какъв е източника на този проблем, какъв е корена. Аз разбирам. Аз разбирам същността на вашия въпрос. Обаче. Господин Вос. Господин Войчаковски, благодаря. Е, много се радвам, че имам възможност да задам въпрос, насочен към новите държави членки. Разбира се, може би и засяга и всички. Става въпрос за дискриминацията по отношение на субсидиите. Предишната комисия предложи следното решение. След 2013 е, нивото на субсидиите да има страни, които имат привилегии, а срещу други да имат дискриминации. И някои от новите държави членки, както някои от старите, като Португалия, Испания, Австрия, Обединено кралство, Швеция и Финландия, например, попадат в тази група, които има всъщност е, още и, и, и за трябва да изпитат известни затруднения по отношение на процеса на разделяне, финансирането от производството. Така че искам да ви попитам какво е вашето мнение по този въпрос. Господин Войчаховски, като сам казахте, критериите за разпределяне на преките помощи ще бъдат обсъдени преди да се предложи реформа на ОСП. Мисля, че това също ще предостави възможност да с участие на парламента да намерим решение, за да се постигне така, желаното, така желаната справедливост. А някои от мерките могат да се обяснят с разлика в условията, при които се практикува селското стопанство но това не пречи да разполагаме с едни ясни и прозрачни критерии, които да ни позволят да избягваме подобни ситуации. <clears throat> така че смятам, че по време на този дебат можем заедно да намерим най-добрите критерии и да се откажем от историческите критерии. Благодаря. Благодаря. Мисля, че става дума и за бюджета. Искам да подчертая, че не става въпрос за взимане на пари от онези, които имат повече и даване на други а по-скоро да се е, дадат повече средства на тези, които имат по-малко. Е, радвам се, че защитихте бюджета на ОСП, но всъщност би трябвало да се борите за един по-голям бюджет за ОСП, защото сега след влизането на Лисабонския договор е, има много повече отговорности и необходимо да се разполага с повече средства, за да могат да се изпълнят. По отношение на генномодифицираните продукти – Готов ли сте, че всяка една държава членка следва да има свое национално законодателство, по силата на което да отглежда или не ГМО? Сигур, este, а фост опозиция презентата държа де de Тази позиция вече беше представена от председателя на Европейската комисия, господин Парос. Аз съм за, защото изхождам от принципа, че научните изследвания които вече бяха осъществени, показват и, че няма риск за околната среда и здравето на потребителите от ползването на такива продукти. Възможно е проблемите с, с създадат и на е, национално равнище. И в крайна сметка, освен всичко друго, по отношение на ГМН, крайната дума ще има колегата, който се занимава с здравеопазването. Благодаря, господин председател. От Дания съм. И там има широк консенсус сред политическите партии. че сегашната е, система за финансиране по-скоро пречи, отколкото да подпомага е, селското стопанство. И през последните пет години всъщност е, се е, правиха стъпки, които водят в тази насока. Сега господин Лефадовски каза, че тази политика няма да продължава през следващите пет години. Левандовски говори за спиране на постепенното поетапно е, излизане от схемата на плащанията на помощите и че нивата ще се задържат, дори ще се намалят, ще се снижат. Вие ще всъщност работите ли в тази посока, че ще се намалят плащанията, помощите или трябва да се спре тази практика? мисля, че основната цел на Мариан Фишер не беше да намали субсидиите, а да пре промени равновесието, съотношението между първи и втори стълб. И в крайна сметка да укрепи втория стълб развитието на сълските региони. Сега обаче, след 2013 година, ще имаме възможност да вземем решение за бюджета, който ще остане по първи стълб и бюджета, който ще бъде заделен за втори стълб. Аз Смятам, че преките плащания, субсидиите имат важна роля за стабилността на доходите в селското стопанство, включително и в Дания. И според мен този механизъм трябва да бъде запазен. Нека да намерим баланс между двата стълба по отношение на плащанията. А, ще имаме възможност да направим това, но пак ще повторя, преките плащания имат играт важна роля. Те гарантират едни минимални приходи на селските стопани и не виждам причина те да се премахват. Трябва да се запазят. Господин Левандовски, вероятно ви бъдеш колега, каза, че според него намаляването на а, помощите в селското стопанство трябва да бъде спрян. Така че ви питам, вие за ли сте намаляване на тази подкрепа, това финансиране? т.е. 40% ще бъде дела след 5 години. Наистина този голям процент средства следва да се е, плаща при положение, че има е, полза от него, нали тога? Затова бих искал да ви задам точно този въпрос. Вие за ли сте намаляване на помощите, на финансирането в средно и дългосрочен план? Искате ли да се намали? ОСП трябва да разполага с е, значителен бюджет. Защото средствата не са предназначени само за производителите. Става дума за изхранването на Европейския съюз, става дума за хранително-вкусовата промишленост, става дума за отрасли, които осигуряват огромно количество е, заетост. Така че от една страна трябва да се подкрепя капацитета на, за производство на Европейския съюз. И се, и се надявам, че няма, че, че няма един ден да се окаже, че не сме, сме направили много малко за, европейската, за европейското селско стопанство, не сме го подпомагали, и, но ще бъде вече много късно. За това, каквито и да са реформите в ОСП, те трябва да, да, да, да имат за цел да покажат, че ние трябва да подпомагаме селското стопанство. Мисля, че бюджета трябва да, бъде, да остане такъв, какъвто е. Въпросът е да бъде средствата да бъдат малко по-добре разпределени между първия и втория стълб, без обаче това да се отрази на доходите на селските стопанди. А сега минаваме към следващия тур. Сега продължаваме с другите депутати. господин Сикерски. Мувца przede mną stwierdził, че przeznaczamy душа. Преждеговорящия оратор каза, че е, е, е необходимо да се заделят достатъчно ресурси на ОСП и европейските фермери все още обаче не усещат стабилността, която би трябвало да дойде заедно с тези средства. Това е първият проблем. Вторият проблем е в следното. Вие споменахте съвремени пазарни механизми. Бихте ли ни разказали повече за това? плащанията трябва ли да са обвързани с площа, която се използва за земеделска дейност, или с броя активни действащи фермери? В редица европейски страни има малки стопанства, което значи, че има много стопани – и това е характерно за селските райони. Таки, какви ще бъдат инструментите и механизмите за финансиране, които ще, бъдете, ще разработите именно за този тип сектор? Как ще подкрепите укрепването на тези стопанства, как ще облегчите процесите в тези страни, без да се увеличава размера на стопанствата? Благодаря ви за този въпрос. Предполагам, че не всички селски стопани е, из, изпитват някаква стабилност и сигурност, такива каквито трябва да осигурява ОСП. И по-специално предполагам, че и във вашата страна. Е, разбира се, в е, бъдеще ще има повече е, плащания и помощи, тъй като вашата страна е тръгнала доста, от доста по-низко равнище, но ще трябва да има едно е, много по, е, по-добро преразпределение. Що се отнася до новите пазарни механизми? Споменах вече, че не искам да ги описвам в е, подробности. Става дума за чисто технически способи, които трябва да бъдат уточнени с експерти и специалисти, но имам предвид един гаранционен фонд, който да осигурява равнището на на средства за селските стопани, защото в моменти, в които техните доходи спадат, в това е този спад ще бъде различен в различните региони, да разполагаме с такива средства. Също така да има договори с отделните региони и това също да бъде начин за гарантиране стабилността на доходите. Разбира се, могат да се търсят и други решения на този проблем, но това, са, това е, е но тези загрижености са е, действителност на лице и ние трябва наистина да ги обсъдиме. Колкото до малките селски стопанства и до семейните ферми, е, помощи на Хектор е, би бил е, полезен и би бил добър за тези е, видове стопанства. Но по силата на втория стълб бихме могли да намериме по-специфични и по-добре приспособени механизми за подпомагане на подобни стопанства. Като, същевременно ги насърчиме за да могат те да бъдат а, и създатели на работни места. Така трябва да намериме и съответните показатели за анализ. А, в миналото в комисията е имало опити да се въведат подобни показатели, но до сега това не е дало е, никакъв резултат. Говорите за струк... преструктуриране, модернизиране, но всичко това има цена. И трябва да намерим ресурсите, които ще бъдат необходими. На второ място, какво можем да направим, за да стане системата директни плащания по-единна, имайки предвид естествено и специфичните нужди на онези земеделски стопани в областите, в които всъщност не е доходно тяхната дейност, защото условията са много трудни. Какви са възможностите да се подпомагат специализирани производства, като например отглеждането на тютюн, което е много характерно за малките стопанства, например в Польша и други страни. Господин комисар, имате думата. Да, deci plățile directe vor fi prin uh, criteriile pe care le vom uh, елабора pentru политика агриполна. Едините плащания по критериите, които ще приеме в новата реформираната ОСП, ще е, гарантират по-голяма справедливост. Вече казах това. Това е един от моите приоритети и един от елементите на адаптация по първия стълб. Смятам, че това ще възстанови справедливостта сред селските стопани. Разбира се, когато дадено селско стопанско производство не е рентабилно, има възможност производителите да е, се преориентират към по-рентабилни производства, разбира се, отчитайки търсенето на пазара и, и насочвайки стопанството към пазара. Вече знаете, че беше решена е, една реформа преди няколко години след дълъг дебат – и съгласно член 68 за директните плащания, да, мисля, че могат да бъдат намерени решения. Благодаря. мар Арабел. Е, господин кандидат, комисар през 2009 година много е, млекопроизводители бяха принудени да изхвърлят тоново мляко, поради влушеното състояние на отрасъла, тъй като бяха премахнали премахнати регулаторите. Вие говорите за регулиране, модерно регулиране, контрактуализация, а пък държавите членки, комисията, миналата комисия, загърват котите, които позволиха 25 години наред да се регулира пазари, които ще отпаднат през 2015 година. Докато чакаме новите правила и вие ли така ще загърбите тотално квотите или ще убедите държавите членки и колегите от комисията да продължат да, ви, да ги използват. Тук имам предвид захарта, млякото. Говорите за разделяне на някои фактори, на някои помощи. Тук смятате ли и тях да ги забравите по отношение на районите в неблагоприятно положение. Вижте, аз не загървам нищо. Знаете, че това са решения, които са взети от европейските институции, съвет, комисия, парламента и това може една промяна може още повече да дестабилизира сектора вече сме взели някакви решения. Трябва да се връщаме назад, а да сега да намерим при какви условия премахването на квотите, което е, отваря възможности за някои е, селски стопани да не е, породи специфични проблеми в някои конкретни региони. И смятам, че могат да се намерят адаптирани инструменти. Ще се взема лично с това но не смятам, че при условията на отваряне на пазара за пазването на квотите е решение. Проблемите могат да идват от флуктуация на предлагането, но не и на търсенето. А, а, а когато то падна търсенето, дори да имаше квоти, нищо нямаше да направим. Не мисля, че това е най-подходящия механизъм. Това обаче не пречи да потърсим по-добри механизми. И това въжи е, особено за районите в неблагоприятно положение, които много завърз, зависят от е, търсенето. Много добре разбирам че е на... важно да се намерят решения, приспособени към различните типове региони. Благодаря. Както казах, исках да спомена е, захарта. Е, имаше 700, производство от 700 хиляди тона в Европа, но беше решено да се изнася захар, при положение, че в световния пазар е в дефицит при цена 4-4,5 евро. Почнахме да изнасяме захар без никаква държавна помощ и връщане на такси при износа. И <clears throat> в момента, в който пазара се зацикли, се породиха огромни проблеми. И затова искам да кажете, вие предвиждате ли в такива случаи да се намесвате? И по какъв начин? Ами вижте, трябва да видя какви, какво поле за действие ще ми остави реформата, която е взета вече, предприета, решена от европейските институции, Въпросът обаче, ако ме потвърдите, е сложен и ще бъде проучен подробно. И трябва да се види какви поле за действие ми дават и международните договори. Повече подробности за момента не мога да ви кажа. Eh, Herr Sie haben bereits anklingen lassen, dass Sie die Gebiete mit natürlich... Господин Чаус, вече казахте, че региони, които са необлагодателствани, планенски, например, ще бъдат подкрепени а, е, с ваша подкрепа в ОСП. Ще искате ли адекватен, нормален, необходим бюджет и как точно възнамерявате да защитавате тези интереси за ОСП в колегиума? Продължава ли политиката за планинските райони или ще приемате нова политика? Dacă pilonul 2 are o finanțare suficientă, așa cum vă spun... Ако втория стълб бъде достатъчно финансиран, както ви увери, ще обсъдим ОСП след 2013 през следващите месеци. Ще имаме възможност да действаме съгласно нашите амбиции по отношение на първия или втория стълб и бюджетното разпределение. Когато обсъждаме бъдещето на ОСП, а, ние можем да си предвиждаме определен бюджет за първи или втори а, стълб. Трябва обаче баланс между преките плащания и амбициите, които искаме за втория стълб. Това, разбира се, ще бъде решено с вас. Възможности има и бъдете сигурни, че в рамките на колегията от комисари ще сложа всички аргументи на масата, за да може колегите да разберат защо е важно да се запази една смислена, последователна, обща е, селско-стопанска политика. А за да е последователна, тя трябва да, е, да има гарантиран бюджет. И да, да, да се анализира, да, се, да следят флуктуациите на цените на световните пазари. Напълно осъзнавам цялата отговорност, която пада, би паднала на раменете ми по отношение на планинските и другите региони в неблагоприятно положение, мисля, че можем да предвидим специфични условия, не само за да запазим жителите на хората в тези региони, а и да стимулираме някои специфични производства, характерни за тях. Така че смятам, че трябва да се приемат цяла серия специфични мерки за планинските региони. Мисля, че демонстрирате много добре до сега, че много добре съзнавате какви са бъдещите е, предизвикателства пред ОСП. Затова искам да ви поздравя. Но не бива да забравяме, че основната цел именно е ОСП а това е сектор, в който има застаряващо население. Така че какви мерки ще предприемете, за да отговорите на тези предизвикателства? Vedeți, este unul din motivele pentru care am spus că cred că... Това е. Поради тази причина казах, че политиката за развитие на селските райони трябва да остане в рамките на ОСП. Само тогава можем да намериме общи решения за всички тези, които ще, ще работят и живеят в селските региони. Просто развитието на селските райони трябва да става в тесен в тясна връзка с развитието на селското стопанство като цяло. Проблема на младите и връщането на младите в селските райони е проблем, на който ще обърна специално внимание и ще взема мерки по е, силата на втория стълб. Младите селски стопани ще имат нужда от стабилност и от предвидимост, за да могат да извършат необходимите инвестиции за развитие на сектора. Бил, сблъсквал съм се с този проблем в Румъния, знам е, е, огромната необходимост от пред, предвидимост и стабилност и съм сигурен, че и Стефан Дефол ще разбере това, което искам да кажа. Преките плащания са необходими точно заради стабилността и възможността да има предвидимост. Благодаря. Благодаря, господин комисар, с удоволствие слушах някои от вашите предложения, предложенията за достатъчни дотации, с които да направят успешна ОСП. Много съм доволна, но не трябва да се намерят и други инструменти, за да се отговори на предизвикателствата а, в земеделието и животновъдството в Европа. Вие знаете, че в ня... на някои места има много голяма концентрация. Селските стопани би трябвало да, а, да имат начин да се консултират по отношение спрямо и преди а, контактите с, разпространителските вериги и с дистрибуцията. А, И трябва да ние да направим нещо възможно да има да се получи баланс от различните звена на тази верига. Аз се опитах да ви предоставя максимум отговори и елементи по отношение на моя портфейл. Може би познавате комисаря, който е избран да отговаря за конкуренцията и неговата компетентност. Мисля, че може с него да сътрудничим тясно, за да намерим специални, специфични отговори а, а, за селскостопанския отрасъл, не за да спъваме пазара, а за да помогнем на отрасъла да носи по-голяма добавена стойност. И пак ще наблегна от една страна ще поощряваме преговорите и дебатите в професионалните организации, преговорите между селските стопани и дистрибуторите и ако решим, че могат да се разрешат дерогации, които ще позволят едно по-добро разпределение на печалбата, естествено, Ще се свържа с колегата, който отговаря за конкуренцията, за да адаптираме тези правила. Но не трябва да забравяме, че има огромни изисквания към функционирането на пазара в европейски мащаб. Трябва да помислим и за други производства, плодове, зеленчуци, които трябва да се адаптират. И всъщност ще, ще след като намерим решение, ще обясня аргументите. Гарсия Перес е отказал думата. Господин Мато. Благодаря. Казахте, че трябва да се гарантират стабилността на доходите днес. Това са тежки времена за селското стопанство, особено за крайно периферните региони и дребното стопанство има огромно значение за тези региони, а в момента той е сериозно заплашен. Какви инструменти според вас могат да гарантират, че такова дребно стопанство ще продължи да вирее в тези региони? Това първо. И второ, да не забравяме, Знаете, че е, цените преминават е, на бананите, примерно, е, толкова намаляха, че това може да едва ли не да доведе до спиране на отглеждането на банани. Какво може да се вземе в такъв случай? По отношение на крайно периферните региони, знаете, че съществува програма, програмата ПОСЕЙ, е, за тяхната рехабилитация. И през следващия период на пак възоснова на един доклад за оценка на положението, можем да използваме тази програма. Аз съм склонен да а, търся възможности в рамките, на наличните средства. По отношение на бананите, споразумението е нещо хубаво за Европейския съюз, защото имаше много конфликти по време на преговорите с СТО и това споразумение ще ни помогне да избягваме такива конфликти. Вече се предвиждат компенсации. В течение съм вие сигурно също сте в течение, че има система, компенсационна система за производителите на банани. Ние ще обсъдим програмата по СЕИ и ще видим какви възможности дава и дали се оправдава използването й. Допълнителен въпрос, господин комисар. Да, споразумението е добро за Европейския съюз, но не за самите производители. Ако, разбира се, не се предвиждат компенсации. Искам ясно да се ангажирате по какъв начин смятате да закриляте производителите, особено в тези области. Защото знаете какви последици социални, екологични, економически има оттеждането на банани, не само на Канарските острови, но и други крайно периферни региони. Затова ми се ще да ви чуя тук да гарантирате, да кажете, че гарантирате по някакъв начин доходите. Това зависи от вас. Да, компенсации са изплащани, те са предвидени за страните от АКТБ. Но като цяло не. Особено производителите на банани вътре в Европейския съюз. Ако не греша, за стопаните в ЕС също се предвиждат големи размери. Това са 250 милиона годишно за програмата по ЗЕЙ. А, знам, че могат да се появят проблеми. И, е, както ви казах, ще обсъдим бъдещето на тази програма след доклада за оценка. Не мога да ви дам цифри. Да, отворен съм да обмисля механизми. Проблема ми е ясен. Знам, че вече на страните производителки се отпускат сериозни суми, ще видим какво можем да направим за бъдеще и дали се оправдава. Благодаря. Сега Урик, да, Урика. Господин Чаус, приветствам ви тук в залата. Вече отговорихте на много въпроси и към края наистина е трудно да е, засегнем нова тема, но се надявам, че ще можете и това да направите. Производството на стоки за е, хората винаги е основание. Защо бихме искали да поддържаме е, ОСП? Освен, че тя ни гарантира храната, тя играе много важна роля за обществата. Например, поддържа а, ландшафта, околната среда, защитава биоразнообразието и защитава а, и опасва почвите. Всички тези задачи трябва да получат своята компенсация, така че в крайна сметка фермерите да продължават да изпълняват тази служба в полза на обществото. Как можете да гарантирате, че наистина те ще бъдат готови да поемат тези задачи? И как предлагате наистина тези продукти да получат своята компенсация? Благодаря. Всъщност Важно е да се намерят нови въпроси, трудно е да се намерят и нови отговори, но ви благодаря. Колко като говорим за общественото благо а, и особено за хранителната промишленост, хранителната верига, в рамките на ОСП. Знам, че държавите членки са отделили средства за запазване на биоравнознообразието. И е хубаво да видим по какъв начин селските стопани, спазвайки нормите, правилата, преките, изискваните за преки плащания, могат да произвеждат това, което е необходимо, което се търси. Като въпреки това нали, успяват, произвеждайки да зачитат биоразнообразието, запазването на околната среда, така че ще проучим и ще поставим изисквания, съобразени и с промените в климата. Ще изискваме адапти... използването на адаптирани технологии, които да се борят срещу а, промените в климата. И както каза преди малко и Жозе Бове, мисля, че такива инициативи трябва да се поощряват да се насърчава разпръсването им из цели Европейски съюз, но разчитайте на мене. Е, много благодаря за вашия отговор. Ясно е, че трябва да мислим за втория стълб. Но като внимателно ви слушах през последните два часа, е, ми става ясно, че наистина трябва да постигнем още много в рамките на втория стълб и дори да говорим само за 11% от бюджета, се чудя как ще постигнете всичко това. Въпросът ми е следния. Ще гарантирате ли, че бюджета на втория стълб ще се увеличи? Когато казах, <clears throat> казвах, че имаме нужда от средства, които да, с които да можем наистина да постигнем целите си, аз искам бюджет, който да бъде субстанциален, който да бъде съществен. За това ще разговаряме с държавите членки, за да, намер, за да намериме някаква, някакъв баланс, за да можем от една страна да осигуриме бюджет на стабилност, от една страна обаче да си дадеме възможност за постигане на определените цели. Е, много са елементите включени във втория стълб, но това само доказва, че един по-голям бюджет за ОСП е нещо, което е абсолютно разумно. Ще се опитаме да е, убедиме държавите членки, ще се опитам с а, колегите, да намериме някакъв баланс между различните отрасли. Но аз лично ще настоявам и ще търса и ще излагам аргументи, които да доказват, че имаме нужда от повече средства в рамките на ОСП. Госпожа Неделчева има думата. Тук ли е? Вашата идея за справедливо разпределение между всички държави членки на директните плащания и на финансирането за развитие на селските райони привлече особено силно моето внимание. Вие ясно казахте като комисар какво ще направите за премахването на различията, които сега съществуват и какво ще предприемате за общ единен европейски подход. Как, как предвиждате... Problema di traduzione, adesso arriviamo. Chiediamo una mano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 Вашата идея за справедливо разпределение между държавите членки на директните плащания и на финансирането за развитие на селските райони привлече особено силно моето внимание. Вие ясно казахте какво ще направите за премахването на сега съществуващите различия между стари и нови държави членки. Моят въпрос е как предвиждате това да стане във времето и по-специфично бихте ли подкрепили единно ниво на подпомагане на стопанство изчислено само чрез ясни и обективни критерии. И вторият ми въпрос е какво е Вашето мнение по въпроса за частично или пълно запазване на плащания, обвързани с производството за определени чувствителни земеделски продукти? Как приемате искането на някои държави членки за запазване до 2013 година на помощта за тютюнопроизводството? Da, deci eh, legat de uh, calendar. Що се отнася до uh, е, график, uh, първото, което искам да направя е да организирам едно всеобща обществена консултация и просто не искам да, да хвърлям предварително идеи и а, е, да давам предложения. Струва ми се, че е много важно да имаме едни общи, една обща дискусия с държавите членки и парламента. През 2010 година смятам да организирам подобно обсъждане и ако, ако можеме преди края на годината да е, излезем с, становище или с съобщение на е, комисията по тези аспекти на ОСП след 2013 година. А през 2011 година да се, пред, да се, да се предложат законодателните текстове. Разбира се, всичко това е обвързано и с. Е, средствата, тъй като ние нашите амбиции трябва да се подчинат на възможностите. Това е до графика. Що се отнася? Предполагам, че това ви и тревожи като депутат. Доколкото знам, Европейския парламент ще предложи доклад за ОСП, така че ние ще можем да обсъдим този доклад заедно. Доколкото разбирам, господин Лаян е докладчик, ако не греша. Що се отнася до разпределението, разпределението и финансирането в, на чувствителните продукти. Е, през 2004 година бе взето решение за тютюнопроизводството и държавите членки все още имат възможности за предоставяне на специфични помощи в е, тази област. Но ако говорим за тютюна и за тютюнопроизводителите, нека не забравяме и нека бъдем последователни все пак. Знаете, знаете какви са е, очакванията на данекоплатците е, казвам, държавите членки разполагат с известен марш за е, помощи в този специално сектор. Един въпрос. В увода си вие казахте, че е необходимо да поставим акцент върху разнообразието на регионите и бъдещата ОСП трябва да позволи развитието на разнообразна земеделска продукция в цяла Европа. Днес обаче имаме държави членки, които имат изключително високи производствени разходи, които се дължат предимно на неблагоприятните климатични условия. Имам тук мисля за държавите от Северна Европа. За да се гарантира високо ниво на продукция в тези региони на Европа, как ще вземете в предвид тази, ако може така да я наречем, северна специфичност в разработването на ОСП след 2013 година? И в заключение бих искала да ви попитам какво е вашето виждане за съвместяването от една страна на това, което казвате днес за защитаване на много и търсене на решение на много специфични проблеми и зони в Европа и вашата роля на комисар, който защитава общия европейски интерес.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 Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cioloș, ce mă... Gospodea Dencilă, господин Чаус. Eh, господин председател, по какъв, господин комисар, по какъв начин ще намалите разликите между старите и новите държави членки и как ще, по какъв начин ще насърчите по-новите държави членки да развиват конкурентоспособна селско-стопанска политика, eh, която и по какъв и под, като по този начин се спре е, е, на, на, напускането на селата и обезлюдяването на селата. Госпожа Танчила, вече споменах, че след 2013 година ще разполагаме с елементи, критерии, които ще послужат за основа на преизчисляване на а, помощите и в тях ще можем да включим и различните елементи, които вие споменахте. В Румъния и в новите държави членки ще има увеличаване на субсидиите. Има увеличаване на субсидиите, но от съгласно новите критерии за разпределение на помощите, тези е, проблеми ще се решат след 2012 е, година. Е, що, що се отнася до обезлюдяването или на а, е, селските райони, има специални програми и в Румъния специално така че, що се отнася до, до, до, до преките плащания, както казах, ще търсиме по-обективни показатели и ще загърбиме историческия подход, който не взема предвид проблемите на новите държави членки и също, също, ще се възползваме от всички възможности, съдържащи се в програмите за модернизиране на селското стопанство. А сега Господин, е, Господин... Гладфелдер, благодаря. Много е трудно да се задават нови въпроси, защото вече са, има много а, е, съотносими дадени отговори. Но, имайки предвид някои от отговорите, искам да кажа следното. Много ми харесва идеята ви а, е, за това, че ще отхвърлите ренационализацията на ОСП като е възможна политика. Също така ми харесва желанието ви да защитавате европейските фермери е, съотносно фермери от трети държави, имайки предвид е, различните обстоятелства. Какви е, мерки има и желаете и се възнамерявате да предприемете по отношение на опазване на енергията, например, спестяване на енергията в селското стопанство? Да, deci е, măsuri de investiții pentru е, economia de energie. Мер, мерки за инвестиране, за да се економи, за да има економии на енергетика. Да, разбира се. Това може да стане първо чрез модернизирането на някои селскостопански технологии. Това мисля, че може да стане в рамките на развитие на националните програми, т.е. във втория стълпа. Разполагаме с модалности, които ни позволяват да насърчаваме развитието на нови технологии, които имат за цел енергийна ефективност и спестяване на енергия. Е, Съществуващи е, научни програми, чиято цел е да се определят тези нови технологии. И мисля, че са в тясно сътрудничество с колегите, които е, отговарят за, технологии, за научните изследвания и развойната дейност. Ще намериме начините да създадем пряка връзка между е, света на селско, селското стопанство, самите производители и е, научния свят. Като разбира се, това ще доведе и до намаляване на емисиите на СО2 ще при всички случаи ще трябва да се намерят и начини за насърчаване предприемането на а, е, действия от страни на селските стопани. Трябва. не можем да имаме обаче един, а, един общ механизъм, тъй като нещата са, имат много локален а, характер. А, и в никакъв случай не трябва, примерно, селски стопани да се отказват от дадени технологии, защото те са нерентабилни, но пък много добре адаптирани на локално ниво. Благодаря. Втория стълб на ОСП също е насочен към подобни цели. Например, в моята държава, в Унгария, нито едно евро не може да се използва за намаление, например, на емисии въглероден диоксид. Държавите членки би трябвало да създават свои съотносими и необходими програми в тази насока. Всяк, всеки регру, регламент, който би затруднил живота на фермерите, например, отношение към животните хуманно или нещо друго, не е желано, защото това би довело до увеличаване на потреблението на енергия на единица. И въпросът ми е как вие бихте се справил с един подобен проблем? Легат де акцесибилитата пилонului 2 Що се отнася до достъпността до втория стълб? Държавите членки имат възможност да избират своите приоритети на национално или регионално равнище. И за след 2013 година ще се опитаме в рамките на програмата за развитието на селските региони да има повече прецизност, тъй като това е един от основните ел- елементи на развитие на ОСП. Имам предвид намаляване емисиите СО2. Що се отнася до упростяването на регламентите, е, доброто отношение и е, доброто състояние на животните и економите. Знае, знаете, че а, е, благосъстоянието на животните е вече е е обект на правила в Европейския съюз. Но същевременно не трябва да се, да се отказваме от а, а, стойностите, които вече сме установили и които вече са факти. Е, госпожа Паулсен, вероятно сте съгласна с това. Благодаря. Сега Джовани. Благодаря. Комисар, първо искам да ви благодаря за всичко, което казахте тази сутрин а, и което а, вече показва, а, дава сигурност а, и показва интересите ви за, в тази комисия. А, обаче е, тук беше споменато, че се намалява бюджета за селското стопанство е, в рамките на един документ, който буди загриженост от всички. Въпросът ми е, вие знаете, че в общността е, има различни равнища на помощ на подкрепа. Някои отрасли се подкрепят, се подпомагат до 70%, примерно плодовете, някои само с 4%. И затова ви питам, примерно по средиземноморското земеделие, как мислите да Какви мерки бихте предложили за подкрепа на типичните на средиземноморските продукти, които не се не се ползва с големи помощи. Сигурка. дака ам am ține cont de ponderea Ако трябва да отчетем тежестта на всеки отрасъл и да сравним това с субсидиите, вероятно ще установим доста големи дисбаланси. Затова смятам, че по отношение на плодовете и зеленчуците, трябва да се въведат специфични механизми, които да възстановят равновесието. реформата, която беше предприята неодавна, дава възможности в тази насока. Разбира се, финансовите дотации в тази област не са малки. Те се дават в, на държавите членки под формата на национални пакети, които им дават доста широки възможности да намерят да приложат специални мерки. Когато обсъждаме преките плащания, смятам, че всички тези проблеми трябва да бъдат отчетени, но аз, ако стана комисар, ще трябва да намеря баланса между абсолютно всички отрасли и сектори и да отчитам не само неговата тежест в общото производство, но и неговата специфика. За плодовете и зеленчуци има специални мерки, които не се прилагат в други области. По същия начин трябва да се търси баланс на други места не мога от сега да ви кажа, ето ще ви отпусна такава или такава сума за средиземноморските плодове. Пак ви казвам, за, всяко, за конкретните нужди на всеки отрасъл, на всеки сектор ще се търсят конкретни специални мерки. А, чухме ви а, да говорите на няколко пъти за използването на модей, модел а, а, Смятате ли, че когато става въпрос за намеса на пазара, може да се предвиди помощи от 1%. механизма за намеса на пазара през последните години на няколко пъти се актуализира и систематизира. смятам обаче, че е добре вие да проверите всички извършени до сега опити, за да може този механизъм да бъде така актуализиран и адаптиран, че да отговаря напълно на потребностите на пазара. Пе... Механизма за отрасла плодове и производство на плодове и зеленчуци е съвършено нов. Той беше прият преди година. И ми се струва, че е малко раничко да се съди ефикасен ли и как да се актуализира или адаптира. Знам, разбира се, че се предвиждат а, междинни анализи на ефикасността на предприятата реформа и смятам, че като мине достатъчен период, ще мога да ви кажа заключение но смятам, че направеното в областта на производство на плодове и зеленчуци е добър начален старт. Благодаря. Две, три коментара. Поздравявам ви за акцента върху сигурността на продоволствието. Много е добре, че наистина толкова твърдо отстоявате тази е, позиция. И надявам се, че в комисията ще съсредоточи вниманието си върху сигурността, не само върху ръста на цените. Също така е, и е, средствата насочени към производителите ще се увеличат. По отношение на липсата на баланс между супермаркетите и производителите, Искам да ви попитам е, какво всъщност можете да направите по отношение на връзка, загубената връзка между обществото и науката за ГМО, за бюджета. Ще дискутираме тежки въпроси и трябва да бъдем честни пред е, своите фермери. Е, когато става въпрос за преразпределение между региони, между държави членки и между фермери, как вие ще се обърнете към победителите и губещите в е, това уравнение? И в референтния е, период какво ще направите? Е, ще се движите напред, вместо да се върнете към историческото разпределение? Какво ще постъпите? Е, ще ви отговоря много откровенно. Или поне толкова откровенно, колкото мога днес. Споменахте исторически историческия подход или историческата референция, мисля, че това не е метода на бъдеще. Ние имаме специфични проблеми и трябва да се справиме с тях. Не трябва да се връщаме назад. Реф... Историческата референция нека си остане в историята. Сега ще трябва да включиме нови елементи, какви ще бъдат количествата и размера на пари, които ще се разпределят между държавите, членки, регионите и производителите. В момента не мога да ви го кажа не защото не, не искам да ви го кажа, а защото това ще бъде резултат от дискусиите, които ще се проведат в комисията след определянето на балансирани критерии. Виждате колко, са различ, колко различни са проблемите в различните отрасли, региони, държави, членки. Важното от сега нататъка от момента, от който вече има възможност за съвместно вземане на решение, нещата да се обсъждат тук с вас. И за това бих искал да се възползвам от вашата компетентност, от вашия опит, от вашата експертиза, за да намерим едно балансирано решение за една много странна Европа. Може би един странен въпрос. Но какво ви харесва? Каква музика? Пол Маккартни, Би Битълс, знае това. Е, искам да ви попитам, дали ще защитите европейските производители, например от атаките на Meat Free. хората, които са вегетарианци и искат да няма месо на нашата трапеза. Тази идея наистина дали ще се вклини на европейско ниво, защото понякога наистина странни идеи устояват, ако не се противопоставим на тях. Music from Paul was better, <laughs> Da, cred că, cred că la, la uh, sigur că îmi place... Da. Обичам, обичам Пол Маккартни и музиката на Пол Маккартни. И разбира се, всеки, всеки, всеки има право да има свое мнение и свои ценности. Не искам да коментирам е, неговите ценности. Аз уважавам вижданията на всеки един, но е, мисля, че най-ефективното политическо решение може на първо място да бъде взето от е, парламента. Аз като е, евентуален комисар по селското стопанство ще направя всичко възможно, за да имаме наистина едни балансирани предложения, които те могат да позволяват на производителите да е, така наблегнат на ценността и качество на техните продукти. Но всеки има право на мнение. Нека да не коментираме избора на всеки. Il turno delle domande eh, riservate. Ora eh, devo dare la parola. Приключихме с всички, които се бяха записали. Е, групата на социалистите успя да ми спести е, някои минути от своите изказвания. Така направи групата Алде, така че мога да дам е, допълнителни. Благодаря. Искам да се върна на въпроса за развитието на селските райони. Трябва да осъзнаем наистина, според мен, е, както и министрите по замеделие, че тези средства в е, програмите са насочени директно да субсидират фермерите, техните дейности, за да се подобри е, печалбата в именно този сектор. Много е важно това финансиране да продължи. И аз имам един въпрос това наистина не трябва ли някакси да се урегулира? Защото като преки плащания ли ще се даде или ще се дава на земеделските стопанства? Това би на, наистина подкрепило развитието, ако се подходи правилно защото по този начин може да се предоставят по-добри и по-качествени услуги в тези райони, да имат достъп до съвременна инфраструктура, да имат по-добро образование, да имат по-добри е, здравни помощи, е, здравно обслужване, спортни възможности и така нататък. Мисля, че това би трябвало да бъде приоритет в програмата за развитието на селските райони. И аз мисля, че трябва да бъде съвсем различно по отношение на управлението на този процес. Сигур, йо ванцелег, ванцелег. Разбирам вашата гледна точка. Вие сте от една от източните държави членки, където познавам специфичните проблеми. Само, че като комисар, ако бъда избран, трябва да отчитам многообразието и спецификата на всички а, страни, държави членки и всичките региони. В Полша, например, е важно да се а, поощряват и други економически дейности в селските региони. Затова именно искам да използвам съчетано и програмата за развитие на селските региони в национално и регионално отношение, което ще позволи да се отчети спецификата. И, например, като във вашата страна е добре средствата от фондовете да отдели, да се отделят част от тях за инвестиции в други дейности, които да стимулират развитието. И Польша може да си го позволи. Тя получава средства, може да си определи приоритети. Всъщност важното е от комисията, което се очаква да направи, е да предостави на държавите членки набор от механизми, от които те да избират. Ако имате други е, полезни идеи за политиката за развитие на селските региони успоредно с ОСП, с голямо любопитство и интерес ще ги чуя, за да може да се адаптираме към всички специ... специални ситуации. Господин Болцер, госпожа Болцер. Благодаря. А. Föreställning om att vi kommer att få Разбирам позицията на комисията по факта. Окей. Е, хер ordförande, хер Бливанде kommissionär. Господин председателю, започвам отново, казва оратора. Разбирам. Господин проектокомисаря, когато в хода на дискусията казва, че е необходимо да запазим поне бюджета, който разполагаме сега в сектора. Но ние знаем, че Европа се намира в момента в много тежка финансова криза. Как ще можете да поддържате това ниво на бюджета, ако той самия по себе си се намали? Nu știu, o să vedem care este. Смятам, че първо трябва да видим къде точно ще се разглеждат тези въпроси в колегията комисари. Знаете, че нещата не са напълно уточнени. Аз казах нещо си за бюджета. И си давам сметка, че ако стана член на комисията Базор, Баросо 2, трябва да направя а, големи усилия, защото селското стопанство се нуждае от средства, от много средства. И ако бъда избран като комисар за селското стопанство, трябва да сложа на масата всички аргументи, които имат тежест, за да може да се финансира достатъчно селското стопанство. Сега само за по една минутка. Благодаря. В, на холандски се казва, че да си прав не значи непременно да приемаш, че и другите са прави. вие, за да упражнявате правомощията си, трябва да имате силна позиция. Как ще убедите вашите колеги в комисията, че това, което тук се ангажирахте да направите пред нас, ще го осъществите? Е, как ще убедите колегите си в комисията, че трябва да гласуват голям бюджет на, за ОСП? Понякога на комисарите им се налага да вървят срещу собствената си страна. И в такъв случай вашата столица може да оказва натиск върху вас, за да промените поведението си. Как ще се справяте с този натиск, който несъмнено вашата страна ще упражни над вас? Да, кумам вой конвинжа. Как да убеда колегите ли? Ами, както се опитвам да ви убеда вас днес, че имаме нужда от една силна ОСП, макар и защото става дума за също толкова важни неща. Има, има, има аргументи, защото пазарите и стабилността на пазарите съвсем не е даденост. Има нужда от много нови е, инструменти, а с намаляване производителността на нашите производители ще се окаже нож с две острията и в крайна сметка ще се обърне срещу нас някой ден. Що се отнася до интервенцията и срещу интересите на моята държава. Е, да, но най- най-важните са правилата на общността. Аз съм и ще бъда евентуално европейски комисар, ако вие ме одобрите, ще бъда комисар за селското стопанство и развитието на селските региони, така че аз ще налагам европейските правила. Е защото ако комисията успее да управлява средствата както трябва, то тогава ОСП ще се радва на доверие. Така че готова, готов съм да работя с колегите и с държавите членки в този смисъл. Господин комисар, господин, господин комисар, ако нямате нужда от пете минути, за заключение може и да ви зададем някой друг въпрос, ако искате. Още. А, аз съм. Аз се връщам към най-важното, което казах в увода си. Диалог с Европейския парламент. Мисля, че е, е ясно какво ще кажа в заключение, така че предпочитам диалог. Тогава още няколко въпроса. Една минута въпрос, една минута отговор. Луис. Era para uma interpelação à mesa. Queria, inter... Queria fazer uma interpelação à mesa. Queria, Queria interpelar a mesa no sentido de que Искам да се обърна със следното към вас, господин председател. Нашата група, групата на социалистите, направиха много големи усилия да не задаваме а, допълнителни въпроси, за да могат а, останалите колеги да задават а, своите въпроси. Надявам се, отчитате нашето усилие. Господин Денелис, една, една минута. Да, отчитаме това, казва председателя. Кири Попси, благодаря. Господин проектокомисар, мислите ли, че европейският селско модел изразява социалните принципи а, е, на сектора? Мислите ли, а, е, бихте ли казали какви други стойности би трябвало да отразява? Așa cum vă spuneam, cred, în opinia mea... Вече казах, считам, че е, европейския сълскостопански модел трябва да стъпва на разнообразие и качество. както и за запазването на селскостопанството търговските дейности в, на територията на целия Европейски съюз, като се отчитат а, спецификите на регионите. Затова има. А, това е свързано и с а, социалния модел. Селските стопани да бъдат навсякъде. С една бъдеща ОСП ще се опитаме да укрепиме и задълбочим този модел. Трябва, трябва да има връзка между социалното и селското стопанство, когато говорим за разнообразие, било то на продуктите, било то на, на селското стопанство като такова. Мисля, че чрез разнообразието ще можем да оправдаеме и финансовата подкрепа, която обществото оказва на селското стъпанство. Аз сега давам думата на Господин Фраймант. Витат, че комисаря с член. Приветствам факта, че ще имаме комисар от нова държава членка. Искам да задам следното. Искам да ви попитам за бъдещето на ОСП. ОСП е много различна в новите държави членки спрямо старите държави членки. Каква е вашата цел? През следващите пет години целите ли да постигнете същите условия, еднакви условия в целия съюз? Ще работите ли към тази цел? Ще направите ли съответни предложения, така че фермерите в новите държави членки да бъдат подложени на същите условия, както и в старите? Благодаря. Probabil că vă referiți în primul rând la plățile Може би имате предвид преките плащания да, казах ви вече и искам да направя такива предложения, че вече да не се прави разлика между новите и старите държави членки и предвид подхода към първи и втори стълб, смятам, че ОСП трябва да отчита спецификата и да се дават възможности на държавите членки те да прилагат средствата в зависимост от специфичните си условия, които са различни стари и нови държави членки. Но за условията за отпускане на преки плащания, мисля, че трябва да постигнем равнопоставеност. Която да... Благодаря, господин комисар. Госпожа Шалде Мозе. Jeg sidder, her, jeg sidder herovre. Øhm, bare ganske kort. Du var lige lidt inde på det. Marianne Fischerbrot, hun har kørt en øh, ganske hård linje. Вече бе повдиган този въпрос, но госпожа Бол бе много твърда спрямо онези държави членки, които е, не изпълняваха задълженията си. В някои случаи тя дори изпираше плащанията или просто е, ги задържаше. И сега вече виждаме много сериозно подобряване в изпълнението в тези страни. Но, например, в Румъния също има проблеми. Как всъщност ще гарантирате правилното разходване на средствата и изплащането им? Както вече споменах, трябва средствата да бъдат разходвани правомерно и е, прозрачен начин. Те разполагаме и прилагаме мерки, които а, ни поз... на... разполагаме с начини, които ни а, позволяват да привлечеме вниманието на страните членки, когато а, има проблеми. А, Що се отнася до Румъния, мога да ви кажа, че от сега нататък аз действам като кандидат-комисар, после като комисар, надявам се, и ще бъда подкрепен и ще бъда подпомаган от службите на комисията, която, които са много компетентни е, и, го, и го доказаха. Трябва да намериме, разбира се, модалности, за да подпомагнеме на държавите членки, които се сблъскват с известни проблеми, особено по-новите. Но при всички случаи европейските закони, европейските правила трябва да се прилагат навсякъде и аз ще действам като европейски е, комисар. Благодаря ви. Изключихме. Siamo molto contenti, caro commissario, siamo molto contenti delle sue risposte. Е, много сме доволни от вашите отговори. Беше удоволствие, когато е, ви слушахме и е голямо удоволствие, когато нови лица, които току-що виждаме, предизвикват е, такава, такива аплодисменти. Сега в един час точно започваме заседанието на координаторите, на което ще дадем оценка на резултата от това изслушване в един часа.